Поздравявам и господин Барозо, председател на комисията, който е сред нас и започваме нашата работа. Отдавам думата на съвета за прегледа на датското председателство. Госпожо министр-председател, имате думата. Уважаеми Европейски парламент, председател на Европейската комисия, депутати, членове на Европейската комисия. За мен е привилегия да се обърна към този парламент